на господин Тамаш Дойч. Госпожа Оварес ме уведоми в писмен ви, че е назначена за заместник председател на Европейската инвестиционна банка от 16 юли 2010 година. Парламента отбелязва това назначение в съответствие с член 7, параграф 1 на Закона за избор на представител на Европейския парламент а, чрез пряко чрез пряк вод и четвърто правило обявява свободно място 16 юли в съответствие с